Good morning, everyone. Добро утро на всички. Надявам се да сте си приготвили картите за гласуване. Започваме с електронно гласуване. Моля, поставете си картите в машинките. Първата тема, по която ще гласуваме са възраженията, повдигнати съгласно член 106 от правилника на дейността? Генетично модифицирана царевица 1507592810 НК-603 и генетично модифицирана царевица комбинирана от същите номера. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Второ, второто гласуване отново е възражение. По, също пускането на пазара на генетично модифицирана царевица ГА-21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към доклада на госпожа Гърдини. механизъм за гражданска защита на Съюза. Изменение 23. За. Против. Отхвърля се. Бъджет 1. За. Против. Приема се. Бъджет 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Реги 14. За. Против. Проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Раджи 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 100 за. Против. Въздържали се. Приема се. Раджи 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. 103 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 109 за против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реджа 18 за, Против. Въздържали се. Отхвърля се. Реджи 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 110 за. Против. Въздържали се. Приема се. Реджи 20 за. Против. Не знам какво правят зелените. Съжалявам. Съжалявам, че трябва да поставя този въпрос. Отхвърля се. 9-4 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 111 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 112. Не това пада. 113 за, против, въздържали се, приема се. You want to check Regi 21? Искате да проверите Regi 21? 113. 113. Беше прието казвате, че се е отхвърлил. Добре, добре да проверим. Извинявайте. Той е 13. Край на гласуването. Приема се. 115 за. Против? ли се, приема се. 116 за. Против. Въздържали се. Е НП. 116. За ли сте? 116. За. Против. Въздържали се. Проверяваме 116. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. 133 за, против. Отново, 133 за, против, въздържали се, да проверим 133. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 134 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Реджи 23 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 24 за, против, въздържали се. Да проверим Реджи 24. Край на гласуването. Приема се. 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Рече 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. 135 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Рече 26 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 136 за. Против. Въздържали се. Приема се. 137 за против, въздържали се. Да проверим 137. Моля, гласувайте. Крайно гласуването. Приема се. 138 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 139. 140. Е, приема се.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 Няколко страници по-нататък. 219. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Бъджет 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Бъджет 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 221-227 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 224 за. 224 за. Против? Въздържали се? Проверяваме 224. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. 225 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 98 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 99 за. Против. Въздържали се. Приема се. 226 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Реджи 35 за. Против въздържали се, приема се. 9-10 за, против, въздържали се, приема се. 228 за, против, въздържали се, отхвърля се. 229 за, против, въздържали се, отхвърля се. Баджет 8 за, против, въздържали се, приема се. 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реджа 36 за, против, въздържали се, отхвърля се 21 за, против, въздържали се, приема се 231 за, против, въздържали се, отхвърля се 232 за, против, въздържали се, отхвърля се 233 за, против, въздържали се, отхвърля се. Рече 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 234 за, против, Проверяваме 234. Моля, гласувайте. Отхвърля се. Край на гласуването. 235 за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 238 за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 237 за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 236 за против, въздържали се, отхвърля се 239 за, против, въздържали се, отхвърля се 240 за, против. Нека да проверим 240. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 241 за, против въздържали се, отхвърля се 242 за, против, въздър... отхвърля се 243 за, против, въздържали се, отхвърля се 245 за, против, въздържали се, отхвърля се 222 за, против, въздържали се, приема се устно изменение – на докладчика по член 1, параграф 1, точка 15, по точка Б на докладчика. Кой е за? Против? ли се? Приема се. 9. 11. За? Против? Пада. Следващите също падат. 248 и 249 заедно. За. Против? Въздържали се. Отхвърля се. 250 за. Против? Въздържали се. Отхвърля се. 251 за. Против? Въздържали се. Да проверим 251. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се.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 Пада 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Реджи 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29 за. Против. Въздържали се. Приема се 30 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Край на гласуването.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 Моля, гласувайте. Не видях зелените. Край на гласуването. Приема се. 50 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 51 за. Против. Въздържали се. Приема се. 52 за. Против. Въздържали се. Да проверим 52. Моля, гласувайте.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 против, въздържали се, приема се 58 за, 58 за, против, въздържали се, отхвърля се 59 за, против, въздържали се, приема се, реджи е 7 за, против, въздържали се, приема се, реджи 8 е за, против, въздържали се, отхвърля се, 6 за, против, въздържали се, приема се, 60 за, против, въздържали се, отхвърля се,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 Край на гласуването. Изменето се приема. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се 76. Да проверим. Да проверим. 75. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. много малка разлика. Отхвърля се. 76 за против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, приема се. Бъджет 4 пада. 79 и бъджет 5 за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Седем за. Против. Въздържали се. Приема се. 81 и реджа 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 82 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 83 за против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, да проверим 84. Моля, гласувайте. Не искате ли да гласувате край на гласуването? Отхвърля се. Изменение 8 за. Против въздържали се, да проверим 8. Край на гласуването. Приема се. 9-2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Реджа 12 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9 за против, въздържали се, приема се 85 за, против, въздържали се, да проверим 85, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 86 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 87 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 9-3 за, против, въздържали се, приема се. 88 за, против, въздържали се, приема се. 89 за, против, въздържали се. Да проверим 89, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 90 за. Против. Въздържали се. Приема се. Реджи 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 91, 92, 93 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 94, 95, 96 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 97 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 98 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 99 за. Против въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме за целия доклад. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се поздравления. Сега ще гласуваме доклад по собствена инициатива Европа в движение, програма за бъдещо на мобилността в Европейския съюз. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 10. Компромис 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 16. За. Против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 Нека да проверим по 56. The vote is open. And it's closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 58 за. Против. Въздържали се. Приема се. 59 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 8 за против, въздържали се, приема се. Изменение 66 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против,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 This was an example of voting list. Това беше примерен списък за гласуване. Наистина за пример. Имаше много компромиси по него. Сега преминаваме към прозрачно и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се страни. Случаят с горите. Доклад на госпожа Конечна. Компромис Едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5. За. Против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 против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Начало на гласуването. And it is... Край на гласуването. Отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се, 69 за, против, въздържали се, отхвърля се, 70 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се, 72 за, против, въздържали се. Нека да проверим 72 начало на гласуването. Край на гласуването.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 80-то. Прави сте. Край на гласуването. Приема се. Това беше 79-то, нали? Не, 80-то. 81 то За. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравления. By... Доклад на господин, господин Дантен. Предложение за директива за установяване на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите членки. Доклад в рамките на съвместното взимане на решение. Защо имам празни страници тук? Пита председателката. Добре, започваме. Изменение 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83, 84, 86 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 8-5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8-7 за, против,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 ли сте? Против? Добре, в такъв случай се отхвърля. 50 за, против, въздържали се. Отхвърля се 51 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се. Приема се. 56 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 3 за, против, въздържали се. Приема се. 57 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против. Кой е против? Против. Да. Приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против, въздържали се, приема се. Разбира се, че се отхвърли, извинявам се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се. Приема се. 77 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 19 за, против, Въздържали се. Кой е против? Нека да проверим изменение 19. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, приема се отхвърля се, 79 за, против, въздържали се, отхвърля се, 21 за, против, въздържали се, приема се, 80 за, против, въздържали се, отхвърля се, 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване по електронен път, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. С това приключихме ли? Добре, приключихме с гласуването. Благодаря ви за участието. Следващата точка от дневния ред е публично изслушване от с Агри за новите техники за развъждане. Залата на Агри е малко по-надолу по коридора. Ще се видим в тяхната зала, не в нашата.